Uh, Добър ден. Ако обичате, насядайте вече. Имаме достатъчно места, включително и за гости. Добре дошли на всички. Малко се позабавихме, за да приключим с административната страна имаме и допълнителна зала, в която може да гледате изслушването на екран. А нези, които ни следят онлайн, защото разбирам, че редовно нашите задания се следят от хора, които се интересуват от нашата работа, на тези, които ни гледат онлайн, които, както казах, имат специално се интересуват от взаимното признаване, на професионалните квалификации. На тях казвам сърдечно добре дошли на нашето заседание. След малко нашата докладчика Бенедит Верньо ще ви въведе в темата. Може също така и да посетите и нашия вебсайт. Вероятно от него ни гледате, впрочем, но ако искате да поддържате връзка с нас, може да ни изпращате електронни съобщения и ще ви изпращаме, ние от своя страна, нашия бюлетин и ще станете по този начин приятели на комисията по въпросите на вътрешния пазар и защита на потребителите. Днес имаме доста натоварена програма. След малко, както казах, ще дам думата на докладчика госпожа Бернадет Верньо. След това ще имаме две на две части заседаваме. Първо, модернизиране и минимум изисквания за професионалната подготовка. Там имаме четири лекции. След това ще дадем думата за доклади от страна на депутатите. А във втората част ще обсъждаме така наречената професионална карта. Имаме пет лектора. Ще им дадем не повече от 10 минути на всеки. И е, около деветата минута ще започна да размахвам е, ръце, за да ви напомня, че времето ви приключва. Съжалявам, че нямаме много време, но искаме да чуем колкото може повече лектори, е, а също така да ни остане и време за въпроси. Мисля, че нямам други съобщения. Ще чуем после какво има да ни кажат и депутатите, които работят в тази област, но преди всичко давам думата на, госпожа Бернадет Верньо и благодаря на всички, които помогнаха за, спомогнаха за организиране на това изслушване, включително докладчиците в Сянка. Бернадет, имаш думата за 5 минути. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички присъстващи. Наистина, Изключително съм щастлива за възможността да ви посрещна тук. Депутатите не са толкова много, но пък има в замяна на това много-много слушатели. В актуализацията, преработването на директивата за признаването на професионалните квалификации се вписва това изслушване в период на економическа криза, с силен ръст на безработицата, особено сред младежите, които са лишени от перспективи за развитие, за бъдеще. Нашата роля е да припомним, че мобилността е право, записано във всички договори, но това също така е шанс стига мобилността да бъде съпътствана с правна сигурност и за представителите на различните професии, и за гражданите. Искам да благодаря на всички колеги, на докладчиците в сянка от различните политически групи, е, за това, че ни предоставиха важни имена, с които да се свържем за това изслушване. Благодаря на всички е, оратори, които се съгласиха. Това са експерти в своята област, дошли е, да е, обогатят нашите знания. Ще се запознаем с различните системи на обучение, начално, различните степени, непрекъснато и така нататък различните възможности за създаване на професионална карта, на европейска професионална карта, като ефективен инструмент за европейска гражданственост. И всъщност във втория панел за професионалната карта искам да ви кажа, когато за първи път през 2007 година с Евлин Гепхарт обсъдихме за първи път този въпрос, тогава бяхме прекалено а, изпреварващи в тази насока. А от тогава доста неща се промениха в положителна посока и можем да направим няколко крачки към подобна карта. Благодаря също така на всички от комисията, секретарията, разбира се, председателя Малкъм и Себастиан Ван Ок. Той отскоро е сред нас, но винаги е, е бил толкова е, мил и отзивчив, че наистина държа специално да му изкажа благодарност. По отношение на европейското разнообразие и основните елементи, свързани с признаването на професионалните квалификации, във връзка с, тази, с това разнообразие, което е и комплексност, и богатство, добре беше да бъде отразено и географски и за това в това изказване ще има представители на изтока и на запада, на севера и на юга, както и на различни отрасли. Надявам се, че ще бъде изключително обогатяващ този след обед, богат на споделени мнения. Благодаря на всички, пожелавам ви да прекарате един полезен следобед. Uh, and, uh, and for... Благодаря, благодаря за думите и за лидерската ти позиция. И така, първата сесия във вашите документи трябва да имате биографии на всички наши оратори. Ще представям колегите съвсем накратко. Ще изчита в поред всички имена. Първо, господа, госпожа Беата Чулевка, директор на отдел медицински сестри и акушерки, Полско Министерство на здравоопазването. След това Сара Шунемекърс, преподавател в университета в Мастрихт, занимава се с материално право и мобилността на професиите, доктор Златко Фрас, председател на Европейския съюз на медицинските специалисти и Вера Ердман, економист от Кьонския институт по економически изследвания. По 10 минути на всеки. Започваме с госпожа Чулевка. 10 минути. Bardzo dziękuję, e, panie przewodniczący. Ja tylko e, pragnę... E, Благодаря, е, господин председател. Искам да ви уверя, че е, начинът по който произнесохте името ми беше почти съвършен. не можем да започнем тази дискусия без да споменем общите цели на директивата, която беше приета през 2005 година. Целта на тази директива е консолидирането на европейският единен пазар и създаване на рамки за мобилността на европейските граждани, което се отнася до представители на различни професии. Аз съм гласът на акушерките и медицинските сестри. Това в директивата, директивата се а, очертават а, страните на единия пазар, които имат отношение към квалификациите и професионалната квалификация. Свободата за предоставяне на услуги е сложен процес. Директивата отразява неговата сложност защото в 27-те страни членки има близо 800 нерегулирани професии. Това значи, че сегашната преработена директива се налага поради това, че 5 годишното прилагане на старата директива – показа, че е необходимо да се разгледат правните основания, на които се опира директивата. и конкретното прилагане на конкретни клаузи. Времето, което ние отделяме днес на този проблем, е свързано с целите на изменението на директивата и свободите в свободния пазар, особено свободата, свободното движение на хора. Това свободно движение може да помогне за преодоляване на дефицита на кадри в някои области на медицинското обслужване. Става дума за лекари, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори и гарантирането на свободата на тяхното движение и свободата им да работят в различни части на Европа е много важна. За да се осигурни тази по-голяма мобилност и признаването на техните квалификации, за да се съкратат процедурите по признаване на професионалната им квалификация и оказване на помощ на тези, които се нуждаят от работа едната страна на въпроса, другата страна е, че онези, които се нуждаят от тези професионални услуги също ще имат полза от директивата. Член 31 урежда изискването за 12 годишно обучение. 12 година ние трябва да се обучавате преди да започнете да работите като медицинска сестра. Аз като представителка на тази професия, смятам, че промяната е в правилна посока, защото тя гарантира ниво на образованието, което има отношение към качеството на услугите, които ще се предоставят. Нуждата да се заеме с този въпрос е свързана с това, че трябва да имаме сравнимост на образованието в различните страни. за да можем да оценяваме качествата на сестрите, трябва да може да ги сравняваме. За да бъдат е, равнопоставени професионалистите в тази област е, във всички страни членки, е, трябва да можем да, можем да сравняваме различните периоди на образование. Обикновено образованието на медицинските сестри започва на университетско равнище. Е, друг въпрос засяга учебните програми за акушерки и медицински сестри. Подготовката на медицинските сестри трябва да върви в крак с прогнеса и с напредъка на медицината. Сестрите трябва да знаят повече, да бъдат, да умеят повече, отколкото преди. друга важна промяна в преработената директива е свързана с периода на подготовката, който трябва да бъде не по-малко от 3 години или 3600 часа. Значи тези две условия а, трябва да са изпълнени. за да има сравнимост на квалификациите. Нека сега да кажа няколко думи за искането на Полша за признаване на квалификацията на полските е, медицински сестри. Изменението, което предлага Полша, е, е не само противоречи на целите на директивата, не противоречи на целите на директивата, тъкмо напротив, той е допълва. Целта е да се отговори на очакванията на медицинските работници, които са получили подготовката си в Полша. Изглежда, че времето ми свърши или имам още време. Абсолютно точно свършихте в рамките на 10 минути и 2 секунди. Good. Well, thank you very much indeed for uh, Много благодаря, че така добре започнахме, че споделихте експертните си познания с нас. И така, още презентации имаме. Този път те са с слайдове. Ще дам думата сега на доктор Шоне Мехерс ще се говори за частичен достъп до регулирани професии. Имате думата. Добър ден! Благодаря, господин председател, за това, че ме поканихте да говоря пред вас за два нови аспекта, които са в предложението на комисията. От една страна частичен достъп и от части частични квалификации. Звучат сходно, но нямат нищо общо. Когато говорим за частични квалификации, всъщност говорим за лица, които не са напълно квалифицирани, като лекари, архитекти, юристи, които не са завършили стажа си, а искат стаж в страна домакин. Това би трябвало да е възможно. Ако говорим за частичен достъп, пък вече говорим за напълно квалифицирани лица в съответна държава, които искат да практикуват в друга държава, поне до известна степен. Например, юрист по or an engineer specialized in bridges who want to be engaged in this sort който иска да практикува в а, друга държава. В предложението пише, че правилото е следното. Частичният достъп не е първия начин за достъп. Тук се казва, че ако сте професионалист страна А или специалист страна А, би трябвало да бъдете напълно признат от страна Б, като разчитате на правилата от директивата за компенсационните мерки. Ако разликите между това, което се изисква между вашата страна и другата страна могат да бъдат преодолени посредством някакъв вид адаптация или тест, това трябва да се направи. Ако могат да се преодолеят разликите, то тогава има съответни компенсационни мерки и ще бъдете напълно признат като специалист. Ако обаче разликите между обучението във вашата страна и другата страна са много големи, така щото кандидатите да трябва да минат през пълна програма обучение, то тогава влиза на сцената така нареченото частично признаване. Компенсационните мерки целят да компенсират, а не да се започне от нула. Например, за юристите и инженерите обикновено има големи разлики и тогава може би ще е необходимо повтаряне на целият цикъл на обучение. В... Има определени случаи, на които се основава а, идеята на комисията. Имаше и дело, в което съда излезе със съответно решение и Имаме членове за свободно движение. Отказ за частичен достъп, според съда, може да възпрепятства свободното придвижване. Понякога и справо се казва, че частичното признаване може да доведе до по-голямо объркване на потребителите и фрагментиране на пазара. Така че може защо е, защита от фрагментация да доведе до такъв достъп. Но трябва да има и пропорционални мерки, което означава да няма друг начин да се защити потребителя и тогава може да се забрани частичния достъп. Може да се защитат потребителите посредством използване на езици и титли. В такъв смисъл една професия, която е частично призната, може да се изпълнява с заглавието а, или наименованието от вашата страна. Тоест, можете да практикувате само определени части от професията. В малка държава като Люксембург, например, дори няма правен университет. Затова има немци, белгийци, които могат да изкарат няколко курса по люксембургско право, което показва, че точното познаване на всеки един аспект от националното право не е задължителен. Всичко зависи от това в коя сфера на правото искате да практикувате. Освен това има още една предпазна мярка, както пише и в предложението. Частичният достъп може да бъде отказан, ако има причини от общ интерес, които го правят недопустим. Но трябва да има пропорционалност всяка една държава членка трябва да види защо определена професия е регулирана и ако се откаже частичен достъп, трябва да има валидни аргументи, което ще увеличи и прозрачността. В светлината на демографското развитие, на застаряването на населението, частичното признаване може би ще е необходимо. Знаем, че през 2020 година ще се налага трудно да, да се търси повече ще се търсят повече инженери, извинете, дори в трети страни, тъй като такива няма да има. Така че предложението залага различни предпазни мерки. Първо, пълно признаване посредством компенсационни мерки, частично признаване като втори път след първия и професията може да се изпълнява с титлата, която се използва в държавата, където сте обучавани. Сега ще кажа нещо за частичните квалификации. Директивата се намесва само там, където те са напълно квалифицирани, но това се управлява от националното законодателство. Това означава, че държавата и членки техните правителства ще се занимават с изискванията за стаж, например за лекари, за архитекти, а директивата не се занимава с това как се получават дипломите държавите членки, а е, се занимава само с признаването трябва да имате право да влезете, извинете, да започнете стаж в друга държава членка, ако няма големи разлики между първата част на образованието, т.е. теоретичното образование в вашата страна и страната домакин. Ако има разлики, то тогава държавата домакин може да иска първо компенсационни мерки. Компетентните органи трябва да разгледат новите кандидати, да преценят какъв е техния опит, квалификация, без академична хомологизация. Трябва да видим професионалните качества първо. Ако стажът е в страна домакин, то това не може да бъде отказвано автоматично. За да няма разнобой в решенията и държавите членки да не отидат прекалено далеч при тези компенсационни мерки, има нужда от централно централни указания. Има една професионална организация за юристи, която е задала указания за обучението по право на европейско ниво. Всички знаем също така, че имаме конвенцията Болония-Лисабон за признаване на квалификациите. Европейското право има примат. Студентите са много мобилни. Когато учат за бакалаври, те много често не знаят къде ще работят в последствие. Всички професии в Европа имат нещо общо, защото сърцето си е сърце, бъбрека си е бъбрек, а математиката си е математика. Proposal, Това може би не е в рамката на предложението, но трябва да се проучи какво е общото на ниво бакалауреат и да се предложат специализирани познания в магистърската степен преди самия стаж. Образованието, което се основава further... не може да се основава само на мобилността на младите хора. Отговорността на университетите е да определят какво трябва да знае определено лице, за да влезе в професията. В Масриския университет общите елементи се изучават в школата по право, а други университети дават програми с двойни специалности. Европейския съюз може да призове държавите членки да го правят и може да имаме различни професионалисти, които имат обучение в една страна, стаж в друга и които работят в трета. Well, thank you very much indeed, uh, Dr. and, and also for keeping well within time. Благодаря много. Uh, и Благодаря и за това, че се придържахте към uh, регламента за време. Сега а, а, доктор Фрас, председател на Европейския съюз на медицинските специалисти. Той ще говори за някои изисквания и общи принципи на подготовката в рамките на 10 минути. Добър ден на всички и от мен. Благодаря, че имам възможност да представя позицията на Европейския съюз на медицинските специалисти а, във връзка с а, тази преработка. Ние сме най-старата европейска медицинска организация, създадена през 1958 година. Тази организация представлява 55 европейски страни, 50 европейски специалности. Тук са показани 35 европейски страни, 50 медицински специалности и ме... регулирането на медицинската професия – има различни страни, стандартни етика, сертификация и регистриране, медицинско образование и годност да се практикува. Като говорим за здравната помощ, трябва да кажем, че тук действа с пълна сила принципът на субсидиарност при организиране на здравеопазването в страните членки. Това е отразено и в подготовката на медицински кадри. Така че срещаме известни трудности при е, прилагането на европейските решения на национално равнище. Сигурно всички е, е, знаете изискванията на сегашната директива за професионалната квалификация на медицинските кадри. Ще се върна към това и по-нататък, но искам да говоря за различни страни на признаването на квалификацията от автоматичното признаване до признаване чрез декларация и така нататък. Единственото изискване това е продължителността на обучението. То е, това е изложено в приложението към директивата. За какво става дума? Говорим за една фаза в континуума на медицинското образование, който, който разбираме като обучение, образование през целия живот. Става дума за сертифициране и лицензиране, т.е. даване на разрешение за практика на определен етап след 4 до 6 години и след тук именно говорим за признаване на квалификацията. Какво бихме искали да предложим? като изменение. Трябва подходът да бъде променен от подход въз основа на продължителността на образованието към признаване въз основа на умения и компетентност. Това е промяна в член 49а. Според нас, специализираното образование не трябва да бъде по-малко от, по-малко от 5 години – трябва да отговаря на системата ЕЦТС или други подобни системи. И ние трябва да кажа, подкрепяме преразглеждането на преразглеждата на номенклатурата на различните медицински специалности и възникването на нови специалности, които искат по-специална квалификация. Всичко това е свързано с доклада на консултативния комитет по медицинското образование, който може да бъде прият като официален документ на Европейската комисия. За жалост той изобщо никога не се е прилагал, а, въпреки че е, е на лице вече 15 години. Как разглеждаме това, тази подготовка възоснова на, на компетентност, а не продължителност на образованието? Уменията на медицинските специалисти значат не само, че знаят как да преглеждат и лекуват пациента, но става дума и за редица други умения, примерно способност за общуване и не на последно място способност за самоанализ. Ето тук альтернативните цикли. Това предполага въвеждането на общи европейски рамки за подготовката на лекарите. Предполага, това предполага тристепенно оценяване на знания, практически умения и професионализъм и този процес трябва да завърши с издаването на диплома. Как да уедаквим квалификациите, изискването за квалификациите на медицинските специалисти. Тук има няколко страни този въпрос, но преди всичко е необходимо въвеждане на единна програма за обучение за всяка специалност, която да бъде отразена в националните системи. Така че всички медицински кадри да имат същите знания и умения. Това е отразено и в предложението и е, в различните етапи на образованието. Вероятно трябва да вървим към нова доброволна европейска система, така нареченият режим 29. Той трябва да допълни, а не да замести националните е, режими. Това значи, че в страните, в които това образование е възоснова на умения и знания се прилага, те специалистите трябва да бъдат акредитирани автоматично признаване. Това е едната възможност. Другата възможност е създаване на общи тестове за лекарите. Върнете се с един слайд, ако обичате. Това е свързано с оценките и общите рамки на подготовка. Ето тук имаме пример. 25-та годишна на Европейската диплома по анестезиология. Виждате снимката на снимката европейски специалисти, които вече са подали молби, за да получат тази обща европейска диплома по анестезиология. А защо е така? Защото пациентите е, изискват това. А е тук виждаме а, а, различните лого а, знаци на различни пациент, групи на пациенти в Европа. И да, в заключение, видяхте и в началото тази диаграма. Необходима е нова директива за професионалната квалификация. Очакваме тя да се публикува по-късно тази година. Да се осъвременят изискванията към подготовката, да се създаде обща рамка за подготовка на медицинските кадри. В никакъв случай не отхвърляме автоматичното признаване. Такмо напротив, искаме да разширим автоматичното признаване на професионалните квалификации, но като упростим целия процес. Благодаря. Готови сме да ви предоставим и допълнителна информация. Uh, thank you very much indeed. Благодаря ви. Унези, които ни гледат онлайн, за съжаление не можем да ви покажем слайдовете и в същото време оратора. След това обаче ще качим тези слайдове, за да можете тази вечер да си ги пуснете и заедно с думите да ги напаснете. Uh, в този сегмент Вера Ердман, тя също има слайдове. Тя преподава макроекономика в Кьонския университет и ще говори за модернизация на минималните изисквания за обучение. След това ще имаме възможност за задаване на въпроси. Можете да вдигате ръка и ние ще запишем кой иска да се изкаже. oh, okay. We're having slight technical difficulties. Yeah, I'll, I'll just do it without you them. Start, you start and then we'll yeah, catch I'll, up with you. I'll start. Yeah. Um, vielen Dank für die Möglichkeit, heute hier zu sprechen. Благодаря. Благодаря за тази възможност, която ми се дава да се изкажа пред вас. Искам да ви представя тази образователна система в Германия, защото предвидените промени ще имат последици върху нашата система за обучение. Ще ви изложа предимствата на системата, която е двойствената система и е, двойна система на образование в училищата и в предприятията. Е, от една страна теоретично обучение, от друга страна практическо в самото предприятие. Това е в сила и за общата част, и за практическото обучение. Системата е специфична за Германия. В много малко други европейски държави се използва тази система. Много младежи е, преминават подобно обучение. Много е, младежи, както казах, през 2010 година по-специално младежи, които бяха прекъснали е, средното си образование, 80% от младежите нямаха никаква диплома през 2010 година. Един а, кандидат от петима а, само а, можеше да кандидатства в висше учебно заведение. 10 години обучение в системата на общото образование с нисък процент, а много от младежите напускат училище. За да се приложи тази система, разбира се, трябва да се включат предприятията, за да се застъпи практическата страна. 80% от предприятията участват е, тоест от младежите се изисква 10 годишно обучение да са преминали до този момент. 45% от предприятията обикновенно е, приемат младежи с е, по-малко години обучение 9 години, за да се обхванат повече младежи и да не се окажат в неизгодна позиция. Има младежи, които изобщо не са посещавали училище, 5% са те. Beeinträchtigung aufweisen. Diese Jugendlichen finden sich in 13% aller Ausbildungsbetriebe. 13% от младежите в предприятията преминават през такова обучение. Включването на младежите в тази е, посочна система на образование е, води до това, че много малко младежи в Германия е, са безработни. Ето на тази графика е, може да видите, че е, само колко нисък е процента, 8% е, на младежите, които са безработни в Германия. Погледнете Испания, Гърс, това са почти 50% от младите хора, които са безработни. 22% е средната, средния процент на безработицата в Европа. И това обучение наистина има голямо значение, както виждате. Понастоящем в Германия се сблъскваме с още един проблем. Няма достатъчно квалифициран преподавателски състав. Има много възрастни хора, малко младежи. Девет професии са засегнати тук и от, в академичната сфера и 51 професии също. Професиите, при които има особени затруднения, това са техническите професии, строителни инженери, също така за тези, които са с висше образование – електротехници, среднотехническо образование, както и в здравния сектор. Наистина има сериозен недостиг на лекари, на акушерки, медицински сестри. В тези професии, които се сблъсват с сериозни затруднения, тази система е много полезна. Така че ако искаме да има повече желаещи за тези е, професии, да трябва да се е, предвиди по-дълъг срок на обучение. Е, медицинските сестри, например, трябва да са завършили 10-ти клас в общообразователните училища, преди да преминат към професионално обучение. Ако се промени изискването на 12 години, тогава наистина ще имаме сериозни затруднения при прилагането на нашата система. А, това ще доведе до сериозни проблеми и за немската економика. Модернизирането на системата ще има положителни последици, ако се отчете нашата специфика. Ако държим да се запази тази система, която е много различна от ситуацията в другите страни, трябва да знаем, че по този начин се осигурява достъп до професии, които представляват интерес за младежите, особено в сферата на здравеопазването, където се изисква и други умения и нагласи от тези хора. Изисква се дарба за контакт с хората. Това, което се предлага сега, наистина би довело до сериозни затруднения за тези младежи. В някои е, сектори, както казах, имаме сериозни проблеми и, както подчертах също така, младото население намалява и проблемите ще се задълбочават в бъдеще. А така че ако се увеличи изискването за по-дълго обучение в някои сфери, проблемите ще се е, задълбочат още повече. Вместо това би трябвало да се е, помисли е, за това как да се развиват е, способностите на младежите. Установихме, че при тази система, която се прилага в Германия, практическата насоченост увеличава качеството на обучението – е, въпреки че за някои професии не е необходимо е, да се следва обичайния общообразователен курс повече от 10 години. Според нас наистина трябва да се отчете тази специфика. Благодаря ви много. Good, well, Благодаря на всички оратори. Току-що разбрах, благодарение на технологиите, че вече слайдовете са в интернет, така че всички, които ни гледат, могат да виждат и слайдовете. Обеден съм, че ще се зарадвате на тази новина. И така, 20 минути за въпроси, е, за да може да има и отговори. Надявам се нашите депутати да се дисциплинират. Моля, задавайте въпросите си в рамките на една минута. Кой иска да зададе въпроси. Имената. First, e Докладчика за НП в Сянка. And this, and Mrs. Mrs. Turunen, Искате ли да зададете въпрос? Yes. Uh, Председателят проверява кой иска да вземе думата. Някой друг? Yeah. No. Yes. Right, let's uh, then start. Добре, започваме с госпожа Дюбри. If you could, please. One minute. We'll give you a clock just to help you. Благодаря, господин председателю. Благодаря на всички изказали се до този момент на изслушването, всеки в своята сфера наистина доста приносно се изказа, прецизно. Много твърде интересни бяха тези изказвания. Имам въпрос и коментар. Въпрос свързан с частичния достъп. Наистина, доста трудно може да се даде определение за частичен достъп и ясно е, че има резерви сред професионалните среди, особено в сферата на здравеопазването. Така че бих попитала ораторката какво мисли за този частичен достъп до здравните професии. Наистина много интересно беше това изказано, особено в сегашния момент, когато всички търсим начини да се борим с безработицата сред младежите. Така че последната ораторка много интересно изложение направи, представяйки този вид обучение, който се прилага в Германия. Благодаря ви. Thank you very much. Mr. Buzoy is next. Okay, I'll do it very quickly, less than two minutes. Uh, it's good that we have... Uh... за по-малко от две минути ще кажа, че тези въпроси имат голямо значение за европейските граждани. Трябва да решим някои проблеми, примерно одобряването на картите, Обсъждаме днеска минималните изисквания за професионалната квалификация. Не е важно дали е еднакъв брой години учат медицинските кадри, а важно е какво са научили. По този въпрос трябва да се опитаме да уеднаквим критериите си. Искам да задам следните въпроси. Първият ми въпрос е как работите с заинтересованите страни, тяхните изисквания, след като минат бъде прието законодателството чрез делегирани актове. Само по този начин може да бъдем достатъчно гъвкави. за да може всички заинтересовани страни да бъдат а, привлечени към участие в този процес, нищо да не се прави без тяхното одобрение и съгласие. И втория ми въпрос, той не е свързан с първият, но е свързан с минималните изисквания, професионални изисквания. Той се отнася до полските сестри. Какво е решението във връзка с език, езиковите умения? Те не трябва да бъдат пречка, но въпросът е деликатен. Необходимо е медицинските кадри да имат минимални езикови познания, за да не застрашават здравето на пациента. А сега Госпожа Чаона, ако нямате нищо против, след това ще дам думата на... ще прехвърля думата на Хайди. Не искам само да попитам следното. Познавам много добре двойната система. Въпросът ме е отправен към Вера Ердман. Подобна система имаме и в Австрия. Тя е много, работи много добре. Въпросът ми е следния. Знаете ли как могат да се постигнат минималните изисквания за обучение в Европа? Има ли някакви минимални срокове за обучение преди да се пристъпи към стигне до този етап? а, изисквания както на национално, така и на европейско равнище. Да, а, споменахте за здравеопазването. Аз, впрочем, искам да знам как стоят нещата и в сектора на сигурността. Сега ще дам думата на госпожа Васка, която е докладчик е, по становище от Комисията по околната среда но да видим кой ще се е записал за изказване. Това са следните. Накрая ще дам думата на господа Верньо. Господа Васка. Искам да благодаря на всички гости за интересните изложения. Е, някои от цитираните данни бяха нови за мен. Е, безработицата сред младите изобщо не бях запозната с това, което ни съобщи госпожа Ердман. 2,5% само сред младежите безработица в Германия. Това е голям успех. И ако искаме да постигнем хармонизация, не би трябвало добрата практика, добрата система да се сблъска с затруднения. Мисля, че по този въпрос може да се постигне споразумение. Трудно е да се сравняват ситуациите, защото е, що се отнася до изчислението на годините обучение има разлики, е, вакансиите са различни като продължителност, задължително обучение също. Е, да се сравни Люксембург и Ирландия, там се започва училище 4 години, в Ирландия 7 годишна възраст, предучилищното обучение някъде е задължително, другаде не. Просто ябълки и круши няма как да се сравняват. А, така че сега искаме да отидем отвъд за взаимното признаване, но това трябва, което е свързано с компетенциите, трябва да се регламентира национално а, ниво не можем а, да кажем, че се увеличават навсякъде изискванията, просто има големи разлики в отделните държави. Обучението си остава национал, в националните прерогативи, така че трябва да се намери някакво решение, според което да се запази тази двойна система на обучение. Сега имам въпрос към представителката на Полша. Вие не информирахте за тези изменения от една положителна гледна точка, но важното е качеството на образ... обучението, на образованието. И въпросът ми е дали наистина ще се увеличи това качество с оглед на това, което се случва в съответните училища. Какви са предимствата? Какво мислите по това? Дадах ви доста време, защото вие сте докладчик по едно становище, но така отнемате времето на други. Госпожа Вайлер. Äh, Госпожа Вайлер, да. Е, не искам е, все пак да нюансирам малко вашето изказване. Е, да, казва се, че това е отлична система, която се прилага в Германия, но тази система също се нуждае от усъвършенстване, от подобряване. Ако нямаше такава нужда от работна ръка, не, има много а, младежи, които чакат дълго време, докато а, се открие място и ги приемат за такова обучение. Тоест, не всичко е розово, що се отнася до тази двойна система. Освен това, тази система не обхваща всички професии, разбира се, иначе щеше да бъде всичко идеално. А, в... Жалко, че няма представители на Австрия днес, защото в Австрия, както и в Люксембург, има подобна система на обучение. В Австрия, например, се е, осъществява реформа, така че да се стигне до европейското равнище. Затова щеше да е интересно да има и австрийски представители. Освен това, не можем е, да отчитаме само свободното движение на работници. Е, трябва също така да се помисли как да станат по-привлекателни някои професии например, професията санитарка или медицинска сестра няма задължително силна, привлекателна сила. И би било добре да се направи нещо и в тази посока. Един въпрос към представителката от Кьолн. на немски се изказа. А, значи не съм слушала немския оригинал, а съм слушала английския превод. Um, the, um... Що се отнася до частичния достъп? Казахте, е, че трябва да има някакви насоки, бихте ли казали какво е вашето виждане за тълкуването на някои от разпоредбите? Защото ако става дума за граждани, които искат да работят чужбина, те се нуждаят от правна сигурност. Само два часа и половина имаме за това изслушване, така че, казва председателят, така че нека да получим отговор на а, нашите въпроси. Значи, един въпрос за 40 секунди, моля ви, а не се изказване. А, 40 секунди за госпожа. Благодаря, господин председател. Въпросът е какво да направим, за да подпомогнем мобилността и да използваме възможностите на онези, които могат да помогнат за попълване на нуждите, задоволяване на нуждите в други страни. Говорим за, говорим за обучение през целия живот в време, когато е, се нуждаем от мобилност. В някои страни знаем има трудности, няма достатъчно кадри, в други страни пък са прекалено много. Какво трябва да направят тези страни, които се нуждаят от допълнителни медицински работници, за да могат да задоволят нуждите си? Благодаря. При чудесен въпрос, госпожа Кепхарт. Благодаря, господин председател. Имам, искам да задам следният въпрос. Това е частичният достъп, така наречен частичен достъп. А, говорихме, говорим за архитекти в а, преработената директива. А, един архитект от Германия, паркостроител, ме, за, ми каза, че иска да работи в, в Испания, обаче квалификацията му не се признава там. Това е въпрос, който всъщност трябва да отправя към комисията. А, но е, реален въпрос, зададен от реален специалист. Трябва господин Шваб. Благодаря, господин председател. Въпросът ми е към господин Фрас. И той е следния. Страните членки ли трябва да продължат да отговарят за организирането на тази подготовка? или трябва да минаваме през съвета, за да може да гарантираме мобилността на медицинските работници. Вече имаме директиви, които уреждат тези въпроси. Работата е по-скоро в прилагането на съществуващото законодателство от страните членки. А сега госпожа Пендергаст. Благодаря, Малкам. Знаете, че съм работила като акошерка 23 години. Знам, значи, за какво става дума. Вълнуваме главно намаляването на стандартите за образование. А ние не искаме нещо подобно. Питам се, в регистрацията, която тя не се признава в страната домакин, възникват проблеми за работодателя и как се решава този проблем от компетентните власти в светлината на законодателството за защита на потребителя, в случая пациента, в приемащата страна, признаването на квалификацията на медицинските сестри. Благодаря, госпожа Перес. Благодаря. Ще бъда съвсем кратка. За какво става дума? Говорим за безработицата сред младите и как да признаваме квалификациите. В момента младото поколение е може би най-високо квалифицираното, което някога е съществувало, но те са без... голяма част от тях са безработни. Значи трябва там, където са необходими кадри, там да може да отидат те. Знам, че има голям такъв проблем в Великобритания. Те имат нужда от медицински работници. Какво трябва да се направи, за да се признаят квалификациите в Обединеното кралство? Дали не трябва да уеднаквим учебните програми? Но преди да приключим, госпожа Верньо любезно се съгласи а, да зададе въпроси по-късно. А сега ще дам по две минути за отговор на зададените въпроси. Повече не мога да ви дам. Започвам с госпожа Чолевска и след това другите членове на панела. Към вас беше отправен последният въпрос. Благодаря ти, Малкам. Ще се опитам за 30 секунди наистина да отговоря. Защо е въведено определение общо образование в директивата? Това може да разреши проблемите ни, свързани с различните образователни системи в държавите членки коя част от образованието трябва да бъде общностна и коя трябва да бъде конкретна за конкретната държава членка. Благодаря. Чудесно. Браво. Съжалявам, че няма как да разделим нещата. По две минути на експерт имате и започваме. Две минути, госпожо Челевски, имате думата. Dziękuję e, za możliwość e, odpowiedzi. Благодаря за тази възможност да отговоря. Записах си въпросите към мен. Питате за езиковия режим. За да работиш като акушерка, като медицинска сестра, разбира се, че трябва да познаваш езика. Контактът с пациента е много важен и всичко свързано с безопасността на това лице се включва задълженията на всеки един специалист. Това е първото изискване. Оценката обаче, познаването на един език по тази проектодиректива, трябва да се извърши след признаване на квалификацията. Значи, първо идва признаването на специалността. Въпросът за езиците е много важен, но нека да не забравяме всички тези деликатни въпроси, свързани с дискриминацията, невъзможността да се работи, когато език, езикът все още не е признат. Всеки с медицинска професия знае, че не би искал да започне да работи, ако не познава езика. Е, е Това мога да кажа за езика. Що се отнася до компетентностите, свързани с образователните системи и общите учебни планове и програми. Този въпрос можем да сведем до подготовката на делегираните актове, които могат да бъдат конкретни за тези учебни програми. Определени различия между образователните системи вече не са отразени. Чухме за различни квалификации на сестрите в отделните държави. Трябва да не забравяме следното. Държава Хикс сестра може да предписва лекарства. Тази компетентност от образователната система ли идва на общото ниво, или пък идва от специализираното обучение – Обикновено тези компетентности идват след специализирано обучение, а не идват от общото обучение, което получават сестрите. Така че трябва да сравняваме сравними неща. Съжалявам, но ще ни свърши времето, казва председателя. Много полезна информация. Следващия оратор. Thank you very much for the questions. Благодаря за въпросите. Първо, Частичното признаване не е лесна тема. Никога няма да е лесна. И прилагането... Защо? Защото това ще се прави адхок. Не можем да даваме обща рамка за това как ще се направи, каква ще е рамката, защото ще има конкретика за всеки един от секторите. Но общото ще бъде, че трябва да сме сигурни, че няма да има злоупотреба с системата. Как? Ако се признае частично дипломата, то тогава трябва да има мотивация, аргументация, защо, да кажем – Ако няма пълно признаване и няма компенсационни мерки, тогава трябва да обясните защо няма. Следващата стъпка вече е пропорционалност на изискването. Тоест, наистина да е необходимо. Казаното от последната ораторка беше много интересно. Както казах, Нямаме правомощия на европейско ниво да хармонизираме всички аспекти. Европейският съюз обаче може да подкрепи държавите членки, които да се вгледат в тези общи аспекти на всяка една професия в медицинската сфера. Органите на човешкото тяло работят по един и същи начин. Ето ви нещо общо. Така че тези общи теми могат да останат общи тогава може да има частично, частично признаване на специалността. Най-вече предполагам, че там при частичното признаване на специалност може да има различия. Yeah, so, <clears throat> two, two uh, към мен бяха отправени два въпроса. Първият относно прилагането на общата рамка за професионална подготовка – и разбира се, съгласен съм, че всички заинтересовани страни трябва да участват. Бихме искали да започнем съвсем официални консултации по използването на делегираните актове и различните компетенции, видове компетенции, които трябва да се получат. Въпросът има различни аспекти, но надяваме се на помощта на експертни консултантски комисии. А във връзка с втория въпрос, да, вече сегашната директива ни дава възможности за признаване на квалификацията на медицинските работници, по-добро прилагане на съществуващите закони е необходимо. Трябва да се подчертае, че е необходима по-голяма прозрачност и яснота на системата. И защото става дума е, за един е, основен генеричен въпрос, който се опира до здравословните и безопасни условия. Благодаря. Изискването за 12 годишни 12 години образование в Германия – ще бъдат коригирани чрез директивата с минималното изискване от, 10 години. Трябва да знаем какво значи общо образование, за да може нашата система да се адаптира, да отговори на това изискване. Въпросът е, че германската система е, сега да сега работи достатъчно добре. В миналото сме имали достатъчно добро равновесие между общото и специалното образование. И нези, които получават професионална квалификация, рядко са безработни. Това е един вид образование, който трябва да се вземе предвид. Подготовката в рамките на общата германска система е, е нещо, което не може да се прилага за медицинските сестри, примерно така както се прилага за електротехниците. Обикновено сестрите се подготвят в болнична обстановка, за разлика от много от другите специалисти. Когато става за условията за работа, условията за работа на сестрите и другите медицински работници, ясно е, че когато сравняваме тази професия с други професии, виждаме, че много неща могат да се усъвършенстват. Но когато става дума за по-добър достъп до професията, необходимо е преди всичко да се усъвършенстват условията. Искам да ви благодаря. Благодаря на всички. Мисля, че заслужавате Аплодисменти, казва председателя. Благодаря за вашия принос. Знам, че вие ще продължите да бъдете връзка с нас и да допринасяте за по-нататъчното развитие на този дебат. А сега минаваме към втората тема професионалната карта. Е, имате пред себе си е, биографиите на лекторите. Започваме с Марк Сил. А, след това представител на Испанското министерство на спорта и култура, госпожа Маргарита Лескано Миханюнес, след това Джовани Ботарели, след това Арно Меслер, докладчик от Европейският економически и социален комитет по празнаването на професионалните квалификации. Той е също така генерален секретар на Германската федерална асоциация на свободните професии. И накрая Дърк Бохар, генерален секретар на Европейската федерация на националните машиностроителни органи, асоциации. А, да започнем с Марк Сил. Давам, има 10 минути. Добър ден. Първо искам да ви благодаря на комисията за поканата. Съвета на медицинските професии регулира 15 професии, около 300 хиляди души, включително физиотерапевти и психолози. Като компетентен орган в тази област, ние се интересуваме преди всичко от практическите проблеми на прилагането на новата директива. Има два въпроса във връзка с Европейската професионална карта. Първо, как споделяме информация и второ, какви са практическите последствия, свързани с признаването на една нова професия. Значи трябва да помогнем на професионалистите, на кадрите, не само да се движат, а но също така и да помогнем на компетентните власти да проверят тяхната квалификация и ускорим процеса на признаването й. Понятието за професионалната карта се разви през последните месеци. Не, не става дума само за една пластмасова карта, а една фактически карта с електронен чип. Как ще работи тази карта? Имаме по този въпрос работни групи с представители на страните членки и професионалните организации. Работата на групата по физиотерапия Нейните резултати бяха докладвани на конференция в Краков миналата година. Ясно е, че тази карта трябва да бъде разположение на всички, които я искат. Тя трябва да помогне за по-голямо доверие между съответните компетентни власти, да осигури допълнителна сигурност за тези, които използват услугите на специалистите и трябва да имаме известна така предварителна пилотна програма преди програмата да влезе в действие изцяло. Има редица практически проблеми, които се отнасят както до приемащата, така и за изпращащата страна. А, ето какви са проблемите. Дали може да се установи контакт с компетентните власти? А, компетентните власти трябва да бъдат на разположение на онези, които искат да се движат от страна в страна и да им дават необходимите указания. Необходимо е също така да знаем как ще се проверяват данните, а, а също така всеки да участва в тази система. От другата страна на уравнението, това е страната Домакин, където също има органи на властта, които се, се интересуват от това как да прилагат новата директива. Приемащата страна трябва да може да получи информация от изпращащата страна. Необходимо е да се следи какви са нормите, стандартите на предоставените услуги. Процесът трябва да бъде регулиран в приемащата страна и приемащата страна също така трябва да може да общува, да комуникира с кандидата. Как да се предава информацията между компетентните власти? Е, това няма да е лека задача. Особено в различните сектори са необходими такива проверяващи органи. Става дума за над 800 професии, някои от тях много високо специализирани. Въпросът е как да се а, ефективно а, използват възможностите. Какво трябва да се направи? Преди а, да започнем да прилагаме това законодателство, трябват пилотни проблеми, програми, както за автоматичните системи за признаване на квалификацията на лекари, сестри и така нататък, така и за общата система. Трябва да се вникне в практическите въпроси. Необходимо е а, когато става дума за ограничени професии, важно е да се решат тяхните проблеми, но първо трябва да се решат на тези, които са така масови професии. Това въжи както за автоматичното признаване, така и за обща система, както за лекарите, така и за физиотерапевтите. Трябва да има ясни предложения за стандартите и тях важно е съответните компетентни а, власти да следят за тях. Те са важни а, за всички, включително и за гражданите. На тези стандарти трябва да отговарят всички компетентни власти, преди те да бъдат очредени. И ако има проблеми, трябва да се види как те трябва да бъдат решени. Трябва също така от гледна точка на компетентните власти да видим как системата ще се прилага и кой ще я финансира. Е, защото знаем, че някои от компетентните органи са правителствени организации, а други са малки, финансират се от сравнително, професии с сравнително ограничен брой практиканти. И накрая е, във връзка с пилотните проекти има някои проблеми. Те трябва да се разработят предварително. Трудно ще бъде да провеждаме пилотни проекти без да имаме съответните правни правомощия. Тоест трябва компетентните власти да започнат да изпитват различните възможности, за да може процесът да се ускори и, и да се помогне на онези, които искат да се местят от една страна в друга и да практикуват професията си друга. Да благодаря. Thank you very much, Mr. Seal. You didn't, you didn't actually do it in five minutes because we forgot to start the clock, but I think you were... Благодаря. Под 10 минути. Браво. Uh, next then, uh, Mrs. Lascano Mujica, and we have your slides as well. Госпожа Нюнес. 10 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ме, бях, че ме поканихте на това изслушване. Доколкото разбрах, вашето желание е да се запознаете с гледната точка на администрацията, защото наистина пред нас има нови предизвикателства, които впрочем бяха подчертани от преждеговорившия. Така доста свободно прегледах ситуацията, за да ви представя козовете, предимствата и слабостите на Европейската професионална карта. Европейският граждан ще може директно да бъде в контакт с страната на происход, това е силна точка, може, силна страна, може да говори на а, своя собствен език. На второ място това са съкратените срокове. И а, освен това ще разполагаме с а, проверени документи от страната на происход. Ще се използва електронната администрация, силно развита в някои страни. В моята страна, например, се използва уреждането на формалности по електронен път. Но има държави, в които по 10% се използват електронните административни услуги. Няколко е, предимства се споменаха, свързани с тази карта. Първоначално европейските професионални карти ще се издават само за някои професии в здравната сфера на първо място, там където хармонизацията е силна. А в бъдеще може да се а, разшири обхвата и да включи и инженерните специалности, например. А, това също беше посочено днес след обед. А, що се отнася до средствата, всички знаят, каква криза преживяваме в момента. Някои държави са засегнати в по-силна степен и трябва да използват оптимално средствата. Има недостатъчно и човешки ресурс, което допълнително осложнява нещата. Още един елемент липса на контрол на дейност от страна на държавите членки. Това бяха силните страни. Сега слабите страни, недостатъците Датите, сроковете не са много реалистични. Няма необходимия човешки ресурс и технически средства, така че аз изпитвам известни съмнения дали усилията положени, които ще бъдат положени за тази карта, ще е, съответстват е, на ползите, които тя ще донесе. Наистина ще се печели време е, за гражданите, но сроковете не са реалистични според мен. Какви са затрудненията от гледна точка на администрацията? Имаме всички достъп до една база данни и ми. Това е базата данни, която аз мога да ползвам за различни е, мои нужди. Но аз не съм титуляр на тази база данни и тук могат да възникнат някои правни затруднения. Националната администрация в страната, както и регионалните, които отговарят за различните професии, а, що се отнася до езиците, от гледна точка на комисията, това е значително усилие, защото ще трябва да се изготвят формуляри, такива каквито съществуват в сферата на социалното или здравното осигуряване. И служителят който ще ползва формуляра, не е необходимо да знае латвийски задължително, но в точка 15 примерно знае каква, какъв вид информация трябва да бъде записана. Така че превода на документите, според мен, ще бъде свързан с сериозни затруднения. За в Испания всички документи трябва да бъдат изготвени на един от четирите езика в страната, така че аз не виждам защо трябва да разполагам с превод на дипломата на лекаря, латвиец по происход, но ако латвийските власти ми е, кажат, е, удостоверят, че това наистина е съответната диплома, не е необходимо да имаме и превод на тази диплома. Друг проблем, може би специфичен, има е, различни компетентни органи за една и съща професия. Кой признава дипломите за, на лекарите? това е Министерство на здравеопазването в Испания. Но кой се произнася за това дали може да практикува този лекар? Това е Министерство на спорта. Grave en su profesión, el Colegio de Médicos. На образованието, извинете. ¿Cómo vamos a poder acceder todos esta... И за това при наличие на различни органи кой ще координира тази информация на национално ниво? След това, по отношение на кратките срокове, предложенията а, за изменения предоставя две години на държавата на происход и един месец на приемната държава, а, две седмици, извинете, това е изключително кратък срок. Да речем, че на 24 декември лицето се яви как да бъде спазен този двуседмичен срок. Документите трябва да бъдат сканирани, но ако пък се повреди скенера, да, може би е малко смехотворен моят аргумент, но това са затруднения, с които се сблъскваме в ежедневието. По отношение на разходите, съгласно новата система, ще трябва аз да подготвя всичко, а до сега самият гражданин е, носеше тези документи, подготвени, а сега ще трябва аз да ги сканирам и така нататък. Ако трябва да се сблъскваме си с чуждите езици и лицето дали ще има пряк достъп с мен или трябва да преминава през друго лице, посредник. Това също са допълнителни разходи. През 2012 година трябва да ви кажа, че ние обработваме, изготвяме 25 сертификата на ден – защото лицата трябва да разполагат с такъв документ, ако са решили да напуснат страната по професионални причини. Представете си, ако трябва ежедневно а, да изготвяме документите на на граждани всеки ден. Смятам, че тази процедура ще бъде облегчена в бъдеще с тази европейска професионална карта. Благодаря за практическите препоръки. Те показват, че имате опит. Следващия оратор, тъй говорихме за защита на данните, тук е господин Бутарели от защитника на данните в Европейския съюз. Благодаря те 10 минути. Благодаря, господин председателю. Радвам се, че съм тук, за да споделя нашите мисли по защитата на данните е в предложението на комисията. Както знаете, имам становище по това предложение. На 8 март бе подписано то. Ние го изпратихме на парламента, съвета за обмисляне и разглеждане по време на законодателния дебат. Ще се огранича днес до два ключови аспекта на предложението. Първо, въвеждането на система за алармиране и Европейската професионална карта. Смятаме, че тези два въпроса са взаимосвързани. Всички знаем, че една от основните цели на това предложение е модернизирането на съществуващия текст на директивата, като се гарантира по-ефикасен обмен на информация между компетентните органи в държавите членки. Тези нови възможности за обмен на информация ще бъдат в допълнение към възможностите за двустанен обмен, които вече съществуват. Важно е също така обработката на лични данни да става посредством а, системата на вътрешния пазар. Нашия надзорник за данните признава, че може да има обмен на информация, както и доброволен обмен на информация посредством тази карта. Но споделянето на лични данни и най-вече деликатни лични данни, освен това означава, че трябва да се търпят определени последствия, има и някои рискове. От гледна точка на опазването на данните, необходими са, необходими са мерки, които да се предприемат. Приемането на становище на органа за защита на данните и съветите, които ние дадахме на Европейската комисия, също посредством и неформални коментари. Част от нашите съвети включая определени предпазни мерки за това как професионалната карта може да работи, са включени в предложението на комисията. За това посочихме своето становище, че опазването на данните е доста по-засилено в професионалната карта. Но има определени безпокойства, които все още остават, особено що се отнася до предложената система за алармиране. Затова ние за своето становище казваме, че системата, която предлага комисията, трябва да остане пропорционална. Затова и призоваваме за допълнителни предпазни мерки за защита на данните. Разбираме значимостта на алармирането и обмяната на информация, по-специално в здравеопазването, както и в други професионални сфери. Важно е все пак да се защитат правата и интересите, които да бъдат балансирани и да има пропорционален обмен на информация. Защо алармирането да бъде започнато, когато определен специалист е получил забрана да упражнява дейността си. Трябва да има хармонизирана практика из целия Европейски съюз, така ни се иска поне. И ние смятаме, че такива сигнали могат да се изпращат само след като се вземе решение в държавата членка, което забранява на определено лице да упражнява професионалната си дейност на нейна територия. Временни решения също могат да бъдат сигнализирани. Препоръчваме самото предложение ясно да изключва възможности да се изпращат сигнали за лица, които още не са под възбрана да упражняват своята професия. Не трябва да има сигнали за лица, които само се подозират или в момента са следствени за такива пропуски, които евентуално след това могат да доведат до забрана. Защо направихме тази препоръка? Според нас няма достатъчно аргументация за това изпращането на сигнали да е необходимо, пък и законосообразно на този ранен етап, който споменах. Такива сигнали биха възпрепятствали свободата на придвижване, както и презумпцията за невиновност, която е обща и е отвъд следствената действия. Не може да се изключи обаче по време на вашите дискусии а, да осветлят нови потребности. Не може да се изключи също така законодателния дебат да доведе до преразглеждане на този принцип за предварителните мерки и на ранен етап да се изпращат друг тип сигнали. Например, когато имаме разследване, което е вече към края си и най-вероятно ще доведе до такава възбрана за упражняване на професия. Ако това е така, то тогава пропорционалността и необходимостта за изпращане на сигнал на по-ранен етап трябва да бъде ясно заложена. Трябва ясно да бъде посочено също така в предложението за директива на какъв етап на едно разследване, дисциплинарно или каквото и да било то, може да се споделя информация. Така или иначе, трябва да има предпазни мерки, като например ясни ограничения за това кой получава сигнала, колко време се пазят данните, изисквания за актуализация на информацията и така нататък. Те стават още по-важни, ако в крайния вариант на директивата, директивата разрешим да се изпращат сигнали преди да има забрана за упражняване на дейността на определено лице. Съдържанието на тази информация в сигнала. Препоръчваме съдържанието да се ограничи само до необходимото. Препоръчваме директивата ясно да посочи, че съдържанието на една такава аламираща информация не трябва да съдържа описание за това какви са обстоятелствата при забраната. Ако съответната орган обаче иска такава информация по конкретно дело, винаги може да поиска такава допълнителна информация в двустранен план или в многостранна обмяна на информация, без обаче да съхранява тази информация в дългосрочен план. Системата, която ви предлагаме, е много сходна на Шенгенската информационна система. Системата хит или няма хит, т.е. откриване или неоткриване при потърсване. Освен това, това, което ще публикуваме на сайта си, ще покаже, че има и допълнителни безпокойства, свързани с периода на запазване на данните и поверителността на тези сигнализиращи съобщения. Открихме, че е практика на някои държави членки да публикуват такава информация. В други държави членки не е така, така че трябва да има хармонизиран подход. И накрая, по отношение на професионалната карта. Това е нещо ново и тя е доброволна. Разбираме, че създаването на картата и гарантирането на нейната широка употреба за някои професии ще отнеме време. На базата на съответните актове за конкретни професии, например. В бъдеще е съвсем възможно много, ако не всички функции на настоящата система за сигнализиране, да могат да бъдат изпълнявани от самата професионална карта. Това ще направи така, че сигналите, които са свързани с немобилни професионалисти, които нямат никакво намерение да упражняват професиите си в друга страна, не трябва да се пазят в някакъв черен списък, който да бъде отворен за компетентни органи из цяла Европа. В заключение, насърчаваме законодателя не само да приеме ефикасни мерки за гарантиране на моралността, поверителността в основни сфери, а и проактивно да прилага принципите на лично пространство по проект и по дефолт, имайки предвид онлайн платформите, както и другите приложения, които ще се използват. Освен това, в дългосрочен план трябва да се направи един преглед на това дали тази система все още е необходима и дали не може да бъде заменена с друга не толкова вмешателска система. Мисля, че няма нужда да се навлиза в много подробности за тези предпазни мерки, които се прилагат от системата ЕМИ, що се отнася до създаването, съхранението и обмяната на информация. Чисто и просто трябва да кажа, че ние съвсем скоро излязахме с едно становище на 27 ноември миналата година, където можете да прочетете цялата информация за начина по който ние вече няколко години работим в тази сфера. Благодаря. Uh, well, thank you very much indeed. And, and... А, благодаря много. Благодаря за работата, която а, органа по надзор на данните извършва във връзка с нашия проект. А, ще публикуваме становището си заедно с другите документи. А сега Анна Мет, Арно Мецлер. Господин председател, дами и господа, депутати, драги експерти. Тук съм в две качества и не съм много наясно как точно да направя своето изказване, защото Европейският економически и социален комитет току-що приключи с подготовката на този документ за проектодирективата и всъщност ние подчертаваме четири основни елемента – Поставяме ударението върху Европейската професионална карта. А, вероятно, по това ще говоря, а друг път ще е, изложа пред вас и другите точки, е, които са от особено значение за нас. И така, по отношение на Европейската професионална карта, ние приветстваме създаването и смятаме, че тя ще облегчи е, мобилността и е, признаването на професионалните квалификации. Надяваме се също така, че по този начин ще може по-лесно да се приемат предложения за работа, е, подписване на трудови договори защото тази карта трябва да може да се използва и електронно и да бъде гарантирана нейната защита, така че да се из... бъдат изключени всякакви злоупотреби. Дали това ще бъде чрез системата ми или друга, е, това ще се уточни. Наистина сроковете са изключително кратки. Стигнахме до извода, че е, ако не успеем да спазим всички срокове, всичко може да пропадне, което би било наистина жалко. Очакват се доста положителни резултати от въвеждането на картата, така че би трябвало по отношение на сроковете трябва максимално те да се спазят, но не трябва пък да се оказва и натиск, така че да имаме отрицателни последици. Радваме се за това, че благодарение на помощта на Европейския парламент презумпцията за невиновност е валидна навсякъде, което е изключително важно, защото за економически и социален комитет бихме с голямо прискърбие констатирали неналичие на този принцип. Защото това би могло да доведе и до осъдителни присъди. Е, трябва да се съкратят процедурите, е, що се отнася до Европейската професионална карта, която според нас ще даде възможност да се ускори процедурата. Би трябвало да бъде в сила тя за ограничен период от време. И по този начин ще се избегнат евентуални злоупотреби и ще се избегнат проблеми. Да речем, на две или на пет години ще трябва да се подновява картата. В нашето становище посочваме също така възможности за достъп до професията, така че да се избегне всякакъв социален дъмбик. Пълната квалификация е, е важна за нас. Има а, и други елементи, които трябва да бъдат отчетени. Да речем при колективно трудово договаряне, а, при обучението на санитари Изключително важно е да се отчитат двата аспекта предварителната квалификация и упражняването, правото да се упражнява професията. Смятаме, че някои от квалификациите могат различно да бъдат тълкувани и на различно място, а всъщност има предвид едно и също съдържание. Защото медицинската сестра, не, няма същия статут в отделните страни. noch auf eine Nachbesserung der Erkenntnisquellen und ich darf Ihnen zunächst mal danken. Aus der Sicht der Deutschen... Но смятам, че скоро ще можем да получим допълнителна информация. Така че като представител на Сдружението на подно практикуващите в Германия. Смятам, че е изключително важно да стимулираме мобилността в Европа. В Германия, както и в други държави, административната процедура трябва да се ускори но не трябва да се претоварват с работа административните служби, защото рискуваме отхвърляне на издаването на тази карта. Надяваме се директивата да включи упражняването на мониторинг, Повечето от държавите са за хармонизиране на обучението. Така че ще можем да намерим бързо решение на проблемите. Няма да отнемам повече от времето ви. Благодаря за вниманието. No, I think you have uh, very much so, and, and also thank you very much for the. Uh... Благодаря много uh, за uh, ценното становище uh, на вашата организация. А сега последният лектор, преди да преминем към въпроси и отговори. И това е господин Бохар, генерален секретар на ФЕАНИ, това е Европейската федерация на националните инженерни асоциации. Е, е, Та е един от пионерите в областта на професионалната карта. Имате думата, ще видим и неговите диапозитиви. Благодаря, господин председател. В поканата, която ми от, от, отправихте, очаквахте да ви предоставя конкретни свидетелства за това как действа Европейската карта. Донесъл съм и материали, които ще бъдат раздадени. Става дума за професионалната карта за инженери, така наречена инженерна карта. Имам и слайдове, за да ви представя нашата организация, а също така и да ви покажа моделът на професионалната карта. Като Европейска федерация представляваме 32 различни страни, около 3,5 работещи в инженерната област. Целта ни е на европейско равнище да помагаме на тяхното развитие чрез националните си членове, които са националните асоциации на различни инженерни организации постигаме тази цел чрез признаване на квалификациите и защитата на тяхните интереси, като улесняваме свободното им движение в Европа. Подпомагаме също организацията, наречена Европейска мрежа за признаване на инженерното образование. Тази мрежа се основава на доброволно акредитиране на програми за е, подготовка на инженери. Имаме такива вече 17 е, организации. Започнахме с разработ подготовката на карта от преди около 10 на години, тъй като мобилността е важна не само за инженерите, но и за да може да се развива европейската економика. За тази цел, за да направим това в 32 страни, беше необходимо известно време. Днес ще ви представим документацията за това как сме стигнали до тук. В момента вече има три страни, които признават и издават тази професионална карта. Мобилността е, е от голямо значение за инженерите за да могат да работят в различни страни. А в е, отделните страни нуждите са различни. И предлагането е различно. Ще кажа, както един от преждеговорившите, не винаги е лесно да се установи кои са компетентните органи. Това въжи и за нашата професия. В някои страни тя е регулирана, в други страни не е регулирана, а в трети страни е до някъде само регулирана. В Испания, например, има, разбира се, има различни компетентни власти. Ако сте инженер агроном, трябва да се обърнете към Министерството на земеделието, а в други случаи към образованието, Министерството на образованието. В някои случаи камерите на инженерите са компетентният орган. В другаде, например в Германия, има 16 различни инженерни камери, които са всичките компетентни органи. Очевидно, че това създава проблеми. В някои страни е трудно да се установи кой е компетентният орган. Това се отнася не само до инженерите, но и до работодателите и промишлеността изобщо. Те могат, те ще имат полза от професионалната карта. Това е пласт, пласт, пластична карта, пластмасова карта с размера на лична карта. В нея е, е, тя носи следните данни, какво е учил носителя, какъв професионален опит има и дали очаквал, участвал в някакви програми за след диплома квалификация. Ето тук на този слайд е, е показано, картата има пет главни е, рубрики, завършено образование, е, тя е стандартизирана възоснова на критериите на ЕДФ които съответстват на 11 ти член от директивата. Картата е надежна до толкова, доколкото в страните, които издават, има национални комисии, в които влизат представители на университетските среди, на професии, професионалните организации, на промишлеността, които обхващат всички страни на дейността на един инженер. Системата е гъвкава поради децентрализираното и администриране. Тя, както казах, е създадена в някои страни вече на национално равнище. Но тя не разчита на централна база данни, която да се намира, например, в Брюксел. Картата има редица предимства – Следващия слайд, ако обичате. Картата е свързана с Националният регистр на инженерите или с Националната база данни. Било на образователна, било на професионална основа и тези бази данни могат да бъдат, те са достъпни за консултиране. За тази цяло е необходимо да имате потребителско име и парола – може да използвате картата също така, за да отпратите един бъдещ работодател към базата данни, където с потребителското име и паролата той, паролата, той може да получи необходимата информация. Това ускорява проблема на, за, при, ускорява признаването на квалификацията. Картата е валидна 10 години и онези, които я притежават, по всяко време могат да актуализират информацията в нея. Както казах, е, системата е децентрализирана, картата се издава винаги било на английски, било на езика, от, от където е инженера. Това е, което мога да кажа по повод на картата. Може би още нещо трябва да добавя. Нещо, което беше казано и от други. И това е частичният достъп. Инженерната общност не подкрепя оставането на този член, защото той води до объркване употребителите. Това е все едно да играете футбол, но да не ви дават право да се докосвате до топката. Мислим, че ще бъде трудно, като се има преди, че всички инженерни дейности имат и поддейности, на които, които могат да бъдат дефинирани. но този подход би осложнил работата. А там, където са необходими, е, е необходимо регулиране, то трябва да се отнася главно до безопасността. Защото иначе ще се създадат допълнителни пречки за свободното движение на професионалните кадри. Това е което мога да кажа във връзка с директивата. Ще се радваме, ако бъдат дадени общи платформи. Ако общите платформи бъдат заменени с обща система за обучение и подготовка. Съгласно член 49 Смятам, че Европейската комисия ще може заедно с съответните професии, инженерите в нашия случай, да подготви системи за подготовка, които биха осигурили автоматичното признаване на квалификацията на онези, които са преминали през тези системи на обучение. Благодаря. Искам да благодаря на всички експерти. За първи път съм на изслушване, когато всички експерти спазват времето, което има е отделено. Сега има 15 минути. Нека да чуем становищата на нашите членове. Извинявам се, че не го направих по-рано. Много искам обаче да приветствам господин Тиджа. Знам, че той е много заед, но е тук сред нас. Ще се опитам да ви дам малко по-късно думата. Ще се опитам. Първо въпросите, разбира се, нашите членове. Исках да ви приветствам. По-рано трябваше да го направя. Както знаете, той е ръководител на звено в съответната дирекция, което отговаря всъщност за този документ. Той работи в тясно сътрудничество с нашия докладчик, с докладците в Сянка. Също искам да приветствам и представителя на председателството. Той е председател на работната група. Те също работят много. Ако той иска да каже нещо, we'll right ще се опитам да му дам думата накрая. И сега ето ви списъка. Mrs. Um, does else? Някой друг? Mrs. McClarkin and Mr. Schwab. Anybody else? Um, Някой друг? Госпожа Върния, разбира се, обобщи накрая. И така, на всеки по минута за въпрос, два или един-два, два няма да може май. И след това отговори. Dziękuję panie przewodniczący, dziękuję bardzo serdecznie wszystkim naszym. Много ви благодаря. Искам да благодаря на всички наши гости, всички оратори за интересния принос. За мен въвеждането на професионална карта е нещо прекрасно. То ще ни даде възможност да упростим процедурите. Някои неща ме безпокоят обаче, защото би трябвало да видим как точно на практика ще се случи всичко това, за което говорим. Особено, що се отнася до хора, които се занимават с здравеопазване. Това, че имаш тази карта, не трябва да застрашава здравето на пациентите, казва оратора – няма ли да е добре да се въведе някакъв а, срок на годност на тази карта, един вид, т.е. в един момент да изтича годността на тази карта. Не се ли притеснявате от фалшификати също така? Какви мерки трябва да се предприемат, за да сме сигурни, че тази карта наистина не може изобщо да бъде фалшифицирана? Още един въпрос към комисията най-вероятно и експертите, разбира се. На предходното заседание говорихме за сестрите и за това, че определени държавни членки те не могат да, да работят, тъй като тези държави не са включени. В случая Полша и Румъния. Това явно няма да се промени. С тази директива обаче искаме да подкрепим а, мобилността на гражданите. За каква мобилност говорим? Как може тези два факта да вървят ръка в ръка? имате професионална карта, ако 70% от сестрите в Полша няма да имат право да имат такава карта. Как възнамерява комисията да разреши този проблем? Малкам, съвсем набързо, още един въпрос. Това ще бъде въпрос или към комисията, или господин Меслер. Ами, какво ще кажете за нотариусите? Защо не ги включим и тях? Как ще има правна сигурност? Как ще я гарантираме, като имаме предвид а, специфичността на тази професия? Тя е пряко свързана с националното законодателство. Има ли смисъл изобщо нотариусите да влизат тук в тази схема за квалификации? Благодаря ти, Малкам, за това, че ме разбра и ме остави да говоря по-дълго. Благодаря. Да, добре. Госпожа Прендергаст. Благодаря. Искам да задам въпрос към госпожа Нунес за това дали може бързо да се обработват исканията за частичен достъп. Знам, че се говори по тази тема в предишния панел, но е хубаво да ни кажете, защото вие сте компетентен орган, особено тези като вас, които имат някакви финансови трудности. Благодаря, че ми даде думата малко. Госпожа Тюрем, аз имам въпрос към Диер Кошар. Кой верифицира актуализацията, който всеки индивид може да направи в системата? Тази карта, инженерната карта, как отговаря на новата професионална карта? Тези две карти ще си съответстват ли? Ако ще имаме професионална карта, новата директива, вашата инженерна, как ще се свърже с нея? Следващия оратор. Благодаря. Не бях тук през цялата сесия днес, извинявайте. Бях в три комисии, говорих в пет дебата, бързах и затова нека да кажа колко е важен този въпрос за мене. Целта на всичко това е да се ускори системата. Е как ще го направим? Реалистични ли са графиците? Особено, що се нас до професионалната карта. И няма ли да има изтичане на информацията? Защото може да не са били направени всички проверки. След това мълчаливото съгласие, не знам дали е споменато. Увереност в системата, за това ми е въпроса. Защото ние ще вярваме точно толкова, колкото е надежна самата база данни и държавите членки, които ги захранват. Какво може да се направи, за да може да имаме по-голямо доверие, защото е, това в крайна сметка е и целта. Благодаря. И аз ви благодаря. И накрая господин Шваб. Ja, Vorsitzende, ich habe eine Frage an Herrn Metzler, äh, von dem... Да, един въпрос имам към е, господин Мецлер. Посочихте, че на доброволен принцип ще се издава пожелание тази карта и трябва по-голямата част от държавите членки да са съгласни за издаването такава карта за определена професионална група. Какви ще бъдат изискванията за издаването на тези карти с оглед на вътрешния пазар – и към господин Бохар един въпрос. Какъв е вашият опит, а, що се отнася до а, признаване на професионалните квалификации? Не, няма ли какво да се направи, за да се ускорят нещата? Впрочем, вие дадохте някакви примери. Ще дам на всеки максимум две минути. И ако искате да коментирате въпросите свързани с професионалната карта, започваме по ред на изказванията. Господин Сил. Uh, Благодаря. искам да се спра само на някои въпроси, а не на всички. Как да ускорим процеса? Винаги съм смятал, че трябва по-етапно да действаме. след 2-3 години, примерно, било увеличаване на изискванията към образованието, било на стандартите. Колкото до доверието, мисля, че става дума за мрежа от компетентни власти, които обменят информация по електронен път. А за да имате доверие в една мрежа, трябва всички да участват. А, ако 95% от хората не участват в един процес, доверието в него спада. Значи всички компетентни органи, а не само националните власти, органите на, в регионален мащаб трябва да бъдат привлечени към тази работа. Оставам другите въпроси на колегите. Може да продължаваме нататъка. Следващият. Ще се помъча да бъда кратка, като започна с последния въпрос. Реалистичните срокове. Смятам, че доста са кратки а, е, сроковете. Има седмици, в които нещата ще се движат плавно, но да не забравяме, че има период на отпуски, на вакансии. Е, дост, частичният достъп проистича от решение от съдебната практика и всъщност организацията на испанските инженери се беше оплакал във връзка с признаването на професионалната квалификация на един гражданин. И е, частичния достъп се възприе за някои конкретни случаи, то само за инженерните професии всъщност става дума за решение на съда за съдебна практика. Конкретен пример е това. Става дума за определена професия, конкретна професия, а за нотариусите наистина има затруднения, за някои не би трябвало да има, но нотариуса в Великобритания няма нищо общо с нотариуса в Испания – а, що се отнася до фалшифицирането, много трудно се фалшиф... би се фалшифицирала тази карта. И след като електронно се издаде тази а, карта, ако има някакви съмнения работодателя, винаги може да направи електронна проверка. Имаме подобна система за дипломите – и докато влезе в сила тази а, е, практика, а, що се отнася до а, е, срока на валидност, а, е, ние нямаме ограничения. След като сте получили диплома, тя е валидна цял живот, нали така? И тук би трябвало да е същото. Благодаря. Благодаря, господин председател. Първо за това колко да се пазят данните и как да се актуализират. По първият въпрос – Разбира се, ние е, искаме да бъде изяснен периодът е, по-строго, в който ще се е, съхраняват данните. Е, защото системата трябва да действа, за да може да бъдат предупредени от тези, които трябва да бъдат предупредени. И очевидно, че е, Базата данни трябва да бъде периодично актуализирана и за това би трябвало по-добре законодателя да определи в директивата сроковете, в които трябва да се съхраняват данните, а не да се оставя на онези, които ще прилагат директивата, да решават. Трябва да се уточнат и правата на професионалистите, да имат достъп и възможност да коригират съхраняваните данни, колкото до контрола върху качеството на данните и как да ускорим процедурата. Ние а, искаме вие да действате само с специфични а, въпроси, които се отнасят до защитата на данните сегашната система, правна система за защита на данните, която се основава на 95-45 директива и да регламента, и която се прилага от страните членки и от комисията, ще бъде в скоро време актуализирана въз основа на пакетът за защита на данните, който в момента се обсъжда. А, така че моля, а, а, спрете се на въпросите, които са а, конкретни, отнасят се специфично до проблема, без да се занимавате с по-широките въпроси. Господин Мецлър. Благодаря, господин председател, дами и господа. Ще започна с въпроса на господин Шваб. Е, споменахте, че трябва мнозинството да са съгласни, но днес е, трябва да ви кажа, че подкрепата е много по-широка, отколкото преди 7-8 години. Повечето от професиите настояват за такава карта. И е, базата данни всъщност гарантира легитимния характер на картата. И е в нея е включена достатъчно информация, прецизна, актуална информация за лицето. Така че Ако можеше всичко да се осъществява по електронен път, това ще спести много време. Не е необходимо да се чака 4-6 месеца. Но все още има места, в които се работи с ръчно изготвени ръкописни списъци. Така че все още има какво да се направи. Госпожа Аслик, Економически и социален съвет обсъди задълбочено нещата, особено що се отнася до фалшифицирането на професионалната карта. Днес могат да се изработят карти, които да не бъдат фалшифицирани. И трябва да ви кажа, че в много държави има документи с биометрични данни, и стига това да не струва много скъпо, може подобни мерки е, да се въведат и за професионалната карта. В всички случаи можем да намерим подходящо решение. Що се отнася до медицинските сестри в е, Европа, те наистина биха могли да се възползват от мобилността. А що се отнася до нотариусите, е, да, е, нещата се различават е, значително от една до друга държава и на този етап трябва да се общо да проявим е, значителна предпазливост. Нотариусите нека да си останат прерогатива на, национал... на държавите. Ако има международен пазар, можем да проучим нещата. По отношение на въпроса за сроковете, да, те трябва да бъдат реалистични, така че да се ускорят нещата. Ако сроковете не са реалистични, няма да постигнем желания резултат. Още една молба имам към вас. Трябва да Знаете, че имаме проблеми свързани с стандартизацията, е, пластичната хирургия, например. Трудно е да се намери решение. Благодаря. Бях щедър към вас, господин Мехтен, защото не използвахте времето си до изпълна пълно преди това. Сега господин Дър Бохар. Е, бяха повдигнати много въпроси. Е, ограничената валидност на картата. Мисля, че в е, моята презентация казах, че тя ще въжи 10 години, че системата е доброволна. В момента картата е колко сравнително проста, в нея не е вграден чип, но се свър... в нея е спомената националната, национални, спомената национална интернет портал, от който може да се извлече цялата информация за носителя на картата. Там а, възниква и въпроса как носителя на картата може да актуализират тази информация. Колкото до първия въпрос, ние одобрихме е, концепцията за професионалната карта през 2010 година на общо събрание. Това не значи, че всички страни ще я въведат едновременно или пък незабавно. Идеята е, беше инженерите да бъдат е, по-мобилни, но нещо, което е, е част от е, стремежа ни да имаме по-активно европейско професионално е, професионален активни професионалисти в, подвижни професионалисти в Европа. Защото в, в момента признаването на научните степени, на дипломите, както бе споменато тук, е, отнема между 4 месеца и понякога до цяла година. А в страни, където има недостиг на инженери, като Белгия, Швейцария, Великобритания, е особено важно е да могат да бъдат привлечени инженери. Там инженери много пъти работят е, съвсем друго. Е, това въжи и за Португалия, Италия и друга дета, където подвижността на инженерните кадри не е гарантирана и не се насърчава. Още едно изречение, господин председател. А, мисля, че нашата система ще бъде а, абсолютно съвместима с информационната система. Благодаря. Сигурен съм, че ние инженерите може да намерим инженерно решение на този проблем. Благодаря още един път малко вече прехвърлихме времето, а имаме насрочено заседание на координаторите от пет и половина. Знам, че няма да може да обобщите, но може би да се спрете само на някои ключови въпроси за около две минути. А, господин Дичев. Благодаря. Поздравления на всички оратори за отличните изложения. Ще направим анализ, ще контактуваме с колегите по писмото, което ни изпратиха от службата за защита на данните. Нещо простичко искам да кажа, което се съдържаше в предложението. Първо, имаме различни образователни системи в различните държави членки. Някоя е дуална, други се фокусира върху висше образование в университети. Имаме ограничен брой професии, където имаме хармонизация на изискванията. Сестринската професия ще бъде много интересен дебат. Заключението за мен е, Сегашното законодателство е сложно. Не зная дали трябва и по медицинските специалности да обсъждаме конкретно, защото имаме една добра система. Зададе ми се въпрос за полските медицински сестри. Разглеждаме този въпрос от техническа гледна точка. Контактуваме с полските власти. Има различни аспекти този въпрос. Има въпроси, които са определени в договора за присъединяване на Полша в определени, в, към Европейския съюз. Има определени неща, които може да запишеш в директива, но един договор за присъединяване има по-голяма валидност. Хармонизация на изискванията за обучение, организирането на мобилността как да подходим? Частичен достъп може да стане добър практически инструмент. Може ли човек направо да кандидатства за частичен достъп или това е решение на властите, след като се кандидатства за цялостен такъв? И как се получава информацията по него? За професионалната карта За нас това е доброволен инструмент, пак го повтарям. Изненадах се е, за това, което казахте за механизма за сигнализиране. Механизма за сигнализиране е задължителен. Това е свързано с IMI. IMI работи ежедневно. Дори може да получите в самия ден отговор – за професионалната карта, искаме електронен сертификат. АМАЙ се финансира от Европейския съюз и можем да предложим на държавите членки един формуляр за кандидатстване онлайн. Благодаря. Uh, thank you very much indeed, Jürgen. I think for И аз ти благодаря. Чудесно, че засегна толкова много въпроси. Много ни помогна. И сега колегата от датското председателство. Благодаря. Съвсем накратко. And the uh, Parliament for arranging this very interesting and very useful hearing. Много беше полезно това изслушване. Виждам много колеги в залата, които явно следят дебата ви. Много важна тема за съвета и за нашето председателство подобно на парламента. Нашата група работи много активно от името на съвета. Очакваме с нетърпение да работим заедно с Европейския парламент, за да намерим гъвкави компромиси по този въпрос. Благодаря ви. Благодаря, много ви благодаря. И накрая не на последно място давам думата на Бернадет Верньо, тя ще каже и за графика и всичко останало. Бърнаде. Благодаря, господин председател. Ще се постарая да бъда изключително кратка, тъй като пресрочихме, просрочихме времето. При всяко изслушване това казах и миналия път а, за обществените поръчки. Всъщност, след изслушването, комплексността се увеличава, защото имаме въпроси, които възникват а, и след отговорите има много многоточие, така да се каже. Но аз благодаря на всички, които се изказаха, които зададоха въпроси, много аспекти ми бяха осветлени и а, е, сега, с оглед на всичко казано и чуто, след 15 на дни а, е, е, ще е добре да направим едно заседание с всички докладчици в сянка, за да обсъдим казаното